Cari colleghi, Уважаеми колеги, мисля, че мисля, че можем да започваме. Изчакахме вече 5 минути, така че, както бе съобщено, господин комисарят Тимерман ще бъде с нас до 20 часа и 20 минути и така точка първа от дневния ред е приемане на самия дневен ред. Ако нямате възражение, можем да, е, да го приемем. Съобщения на председателя. Днес и разполагаме с 20 езика без ес естонски, латвийски и малтийски. Всички останали езици присъстват. Е, както обичайно, заседанието се предава по интернет. Сега стигам до втора и основна точка обмен на мнения с първия председа, зампредседател на Европейската комисия, господин Тимерманс, е, кой той отговаря за междуинституционалните отношения и по-доброто законотворчество, особено, което е важно за нас, е, той отговаря и за въпросите на устойчивостта така че комисията има възможност чрез него да отговори на много въпроси, свързани с работата на комисията. Без бавене ще му дам думата. Както обичайно ще последват два кръга на дискусия. Първо той ще направи едно встъпително изказване в рамките на десетина минути, след което ще последват въпроси. Първо от координаторите на различните политически групи и след това в колегите от комисията ще имат думата е, Господин Тимерман ще отговори анблок на въпросите в първи и втория кръг. Благодаря, господин председател на комисията, че ми давате думата. Имаме толкова много да си говорим. Сега позволете да продължа на английски. Има редица въпроси е, и аз мисля, че в е, рамките на парламента и на града се добавиха и нови из, е, изисквания към моя ресор устойчивото развитие. Много се радвам, че е така, защото това е елемент обединяващ всички останали компоненти на моя портфел. Защото въпросите на устойчивото развитие могат да бъдат решени единствено с един холистичен подход и едно от първите заключения след над 100 дни на този пост му е, че и целия Европейски съюз, без оглед на институцията, която представляваме, ние някакси работим по отделни въпроси, в силози, така да се каже, а въпросите на устойчивото развитие не позволява да продължаваме така, защото устойчиво развитие не се отнася само за екология, говорим за економическо и обществено развитие. Често в теми, които не се мислят като част от устойчивото развитие, но са неразделно свързани с него, ако искаме да постигнем успех в обществото. Твърдо съм убеден, че е необходимо да обединяваме различните видове политики през призмата на устойчивостта и да търсим синергетичния ефект между различните политики, за да гарантираме устойчивост на развитието като един важен въпрос в работата на комисията. Моята роля като първи зам председател на комисията не е да следя работата на отделните ресорни еврокомисари, а да гарантирам, е, че тяхната работа ще отговаря с, на нашите изисквания в това отношение. Тоест, еврокомисарят по екология трябва да отчита в своята дейност социалната дейност и инвестициите. Економиката на затворения цикъл, така наречената е кръг, кръгова економия е много важна в това отношение е, в светлината на плана Юнкер. Затова моя колега Юрки Катайнен и аз ежедневно обсъждаме тези въпроси как да включим е, устойчивото развитие в технологичното развитие, например в духа на плана Юнкер. Известно ми е, че има много дискусии и аз съм убеден, че ще чуя отново въпроси, които вече са ми задавани и с интерес очаквам и вашите въпроси. Но основното, което искам да ви кажа сега е, че ако можем да постигнем съгласие относно целите, които искаме да постигнем и да ги обсъдим, е чрез обсъждане, чрез дебат. Не да определяме целите и след това да ги обсъждаме обратното. Аз разглеждам своя план за работа точно от тази гледна точка. Стремежът за по-добро регулиране на различните сфери през последните години доведе до намаляване доверието и гледане с лошо око на някои институции. Така че нека да обсъждаме методите, по които ще работите. Искаме да постигнем определено уреждане на въпросите, но нека да говорим с хората как да стане това. Именно по този начин с този подход аз бих искал да работи всеки еврокомисар. Да бъде еврокомисарят на по-добрата регулация. Да постигнем определени цели. Устойчиво развитие, екология, по-малко емисии, гарантиране на един плавен преход към а, енер... альтернативни енергоисточници и така нататък, но всичко това, използвайки най-подходящите правни средства, без да увеличаваме бремето и без да се заплитаме в сложна сложни юридически термини и построения. Обръщам специално внимание на това. И освен това държа да правим оценка на въздействието не само при изготвяне на проекто предложението на комисията, но в хода на целия законотворчески процес и ако се налагат промени, ние трябва да знаем какво точно ще бъде постигнато чрез съответното законотворчество. И ние ще говорим за това, когато обсъждаме новите междуинституционални споразумения за по-добро законотворчество, и законодателна дейност между комисията, парламента и съвета. Е, казах вече за новата структура на комисията. Ще подчертая отново, че ролята на заместник-председателя е да следи работата на отделните еврокомисари, да има съответствие между отделните политики на комисията и това, което прави комисията, да бълне в пълно съответствие с приоритетите, съгласувани между председателя на комисията Юнкер и парламента. И второ, като говорим за по-добро, по-добро законодателно уреждане, въпросът е да създадем по-добра правна рамка, по-добри правни средства и актове, за да постигнем заложените цели да това да стане по по-добър начин и може би да потърсим нови начини. Господин председателю, постарах се да бъда възможно най-кратък. Подозирам, че ще има много въпроси, някои за които се досещам какви ще бъдат. Обещавам да отговаря, да отговоря максимално ясно от името на комисията. Благодаря, господин комисар Тимерманс. Благодаря ви за уводните думи. Така ще разполагаме с повече време за въпроси, така че започваме с първия кръг въпроси и давам думата на представителите на политическите групи. Господин Петър. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин заместник председател на Европейската комисия. Много се радвам, че днес имаме тази възможност да обменим мнение, но мисля, че още от сега да попитам защо едва сега е, на 2 ноември ноември бе решено, особено изискването за устойчивост, да поговорим по този въпрос. Доста време мина от 2 ноември до сега началото на март. Та, питам се защо трябваше да мине толкова време и вярно ли е, че е имало предложение да се срещнем заедно с Европ... комисията ИТРЕ по ваше предложение. Като координатор на НП аз много държа на добро съгласуване между двете парламентарни комисии и това отговаря и на представите на колегата координатор. Не искаме комисията да ни дава съвети как да, се, да работят комисиите. Затова, моля, кажете, вярно ли е това и защо? Добре, е, по въпроса за това колко време минава, тогава нека да изясним е, още сега. Държа да кажа, че съм неудовлетворен от оттеглянето на законодателния пакет за отпадъците в нашата политическа група е, е, имаше мнозинство по този въпрос, но не и в нашата комисия. Очакваме по-амбициозно предложение, така че бихме искали да знаем как точно ще стане всичко това. Като цяло политическата група на НП много държи на приложението на законодателството. При оценките е много важно да не забравяме, че съществуващите разпоредби и закони трябва да се спазват. И тук имаме проблем. А, екокомисарят е от Малта, по мнение на експертите, Малта а, не прилага добре законодателството и специално защитата на птиците. Надяваме се да не минат три години до решаване на въпроса. И накрая в дискусията за оценка и евентуални предложения за оттегляне попада и директивата екодизайн. Настоятелно ви приканвам да не я оттегляме е, и да не я разводняваме. Трябва само да следим за стрикното и прилагане. Гражданите очакват резултати. Например, с забраната на класическата осветителна кружка, ние е, винаги сме държали да се посочват альтернативи, да речем халогенни осветителни тела и сега очакваме 2016 година забрана на халогенните осветителни тела. А, моля ви да се има предвид, да не се отлагат нещата, за да се стигне до конкретни резултати. Социалиста Матиас Гроте. Ja, vielen Dank. Äh, ich finde gut, dass wir heute die Gelegenheit haben mit dem Благодаря, много се радвам, че ще имаме възможност да разговаряме с първия заместник председател на Европейската комисия. При вашите изслушвания, ние много, при вашето изслушване много държахме е, темата за устойчивостта да бъде поверена на от, отговорен човек. Факт Минаха вече и стоте дни и сега искаме да знаем за какво става дума. Например, пакета за отпадъците вече бе споменал. Мисля, че виждаме на къде вървят нещата, но все пак трябва да погледнем напред. Как можем да подобрим предложението в посока кръгова економика? Онези, които не са доволни тук и казват, о да, нещата само се протака, чакат. Е, е, ще надявам се те да бъдат приятно изненадани, е, защото така наречената кръгова економика или економиката на затворения цикъл предлага широки възможности, нови работни места и аз се надявам пред, още тази година да получим от вас предложение, което парламента да обсъди без отлагане. Е, преди две години водихме в нашата комисия много интересен дебат. По мое настояване бе поканен Едмунд Штойбер, е, германски политик, който създаде работна група за намаляване на бюрокрацията. И темата прилагане на законодателството също бе поставена на дневен ред. Проведе се много бурна дискусия, понякога това е работа и задача на националните държави, на, е, които усложняват бюрокрацията и това веди, води до изкривяване на единния пазар. Затова ми се ще комисията да обърне внимание на това, защото много често вината се прехвърля на Брюксел. И е, аз често казвам, е, комисията е като, как да ви кажа, като брашнян чувал. При всяко изтръскване излиза нещо ново. Така че много ми се ще комисията ясно да посочи къде законите не се изпълняват. Е, това е много важно за мой избирателен район. Там дълго дълги години не се прилагаше директивата за екоотпадъците. 15 години нищо и сега изведнъж неприятна изненада дело за нарушаване или неизпълнение на договорите. Така че трябва да помислим много сериозно. И още нещо. Много недоразумения имаше и Петър Лиза го спомена заедно с е, комисията ИТРА и така нататък. Ние сме парламентаристи тук в парламента работим по-различно. Ние нямаме реги... правителствени коалиции, както в националните парламенти. За това за нас е важно да общуваме помежду си. Така се избягват противоречия и недоразумения, както по някои законодателни пакети. Мисля, че днес поставяме едно добро начало и е, това е начин да преодолеем дори може би не различия, а липса на информация. Така че бих казал на добър час на поставеното днес начало. Радвам се, че можем да обсъдим критично въпроси. Благодаря. Сега давам думата на колегата Фиенк. Имам въпрос, който всъщност би могъл да се отправи и към еврокомисаря Шефчович. Но понеже става дума за по-добро законотворчество, ще попитам вас. Европейския съюз с се крепи върху един договор. Договор, който понякога е неясен. Разпоредбите му са противоречиви. Това създава едно малко шизофренично впечатление. Например, енергийния микс. От една страна, договорът дава широки правомощия на Европейския съюз Дава се възможност за създаване на истински енергиен микс. От друга страна обаче в него се казва, че не бива да се засягат правата на държавите членки да създават своя, свой, свой собствен енергиен микс. И когато предложението на Европейската комисия са различни от предложенията на държавите членки, това поражда напрежение в, Европ... в съвета на Европейския съюз. Това е, комисията не го споменава. Например, предложението за системата за търговия с емисии. За Польша това е важен въпрос. Моят въпрос е Разгледали ли сте е, този е, законодателен акт, защото буквалното предложение е различно от тълкуването, което му се дава. Държавите членки тълкуват по различен начин е, този въпрос, като договорът е, обаче стъпва на тези разпоредби изпълнението изпълнението, изпълняваните разпоредби понякога не са в интерес на държавите членки. Така че един от нашите колеги казва, че подобни противоречия трябва да се премахнат от договора. Може би пък нещата стоят по различен начин. Може би държавите членки трябва да имат по-голяма свобода при създаването на енергийния микс. Това е в духа на устойчивото развитие. Какво мислите? Могат ли да бъдат преразгледани някои разпоредби? Можем ли по-ясно да видим дали се спазва духа и буквата на разпоредбите. Ако не, какво да се направи? За либералите Ян Гърбани. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин комисар Тимерсманс. Както каза Петър Лизе, ще ни трябва Трябваше ви много време, за да дойдете най-после да се срещнете с членовете на комисията Енви, но съм сигурен, че ще проведем един добър диалог. Три са кризите, с които се сблъскваме днес. Климатичните промени, еко, биоразнообразието и емисията. В а, Националният съвет по разузнаване на Съединените щати се така се, се, се разглежда в момента един от а, проблемите, свързани с как ще изглежда света след а, 10 години. А, на основата на доклада на Европейската агенция по околна среда се казва, че е, Проблемите в климата водат до намаляване на биоразнообразието и съответни има цялата околна среда е поставена под заплаха. Вие казахте някои положителни аспекти е, и е, ни уверихте, че ще има, ще се обърне много внимание на устойчивото развитие и че това е в центъра на програмата Юнкер, но също също така трябва да кажем, че климата и климатичните промени са една от един от десете приоритети е енергията и е, разнообразните, разнообразието на енергийно източници също един е, проблем. Е, Знаете, че Европейският парламент смята, че промените в климата и устойчивото развитие са основни проблеми, с които ние трябва да, по които ние трябва да работиме и че те имат преки социо-економически последици. Нашата комисия би искала комисията да излезе с някаква виждане, по-глобално виждане по тези проблеми. Кога бихме могли да очакваме такова виждане, так, такава нова визия? И Второ, био, биологичното разнообразие. Е, в е, доклада на агенцията се казва, че е, имаме че се сблъскваме с големи проблеми, че в областта на а, биологичното разнообразие, че набляга се на необходимостта от по-бързото изпълнение на рефит. Така че смятам, че трябва да се направят, да се вземат а, много по- големи мерки в тази област и то не само на равнище Европейски съюз, но и на световно равнище. Мисля, jak сте sám на зачатку своя začátku уверил в вашия агенди жада agendě Господин заместник-председател на комисията, както казахте в началото на изказването си, много са въпросите, които са част от вашия ресор. Аз е, лично бих е, искал да а, наблегна на следното. Вие казахте, че е, ваше желание е да постигаме консенсус и то колкото се може по-бързо по, е, и колкото се може по-широк консенсус. Същевременно обаче, три месеца след като е, поехте вашия ресор, е, вие едва сега намерихте време да се срещнете с нас. Също, същевременно предприемате е, промени в Рефит, без да се допитате до Европейския парламент. Смятате ли, че това е, е така сътрудничество, за което лелееме и смятате ли, че е, по този начин ще ще, ще можем да вървиме наистина напред ръка за ръка. Аз мисля, че вместо да оттегляте предложения, по-скоро трябва да бдите за изпълнението на законодателството в отделните държави членки, тъй като много, много, много често европейското законодателство не се прилага правилно и много често това вреди дори на здравето на европейските граждани. Така че вместо да оттегляте предложения, които биха подпомогнали борбата с а, отрицателните последици, а, по-добре, е, по-добре би, би, би било да бите наистина за по-скоро за е, приложението на това законодателство. Същевременно смя, Смятам, че е, също така е необходимо да се дадат повече разяснения относно съдържанието на е, споразумението с Съединените щати, трансатлантическото споразумение, защото хората научават за е, някои проблеми от медиите. Смятам, че това не е един задоволителен подход. Господин комисар, благодаря ви за това, че сте с нас. Радвам се, че също така не изледни прочетахте едно изказване, а показвате, че сте готов на диалог с Европейският парламент. Мисля, че три от нещата, които споменахте, заслужават да бъдат обяснени. Вие казахте, че ще, ще се опитате да се борите с лошия имидж на европейското законодателство и начина по който се сформират закони. Но, същ, но но имам чувство, че вие правите всичко възможно, за да влушите този имидж с промените, които смятате да внесете в Рейфит. А, назначаването на Штойбер като специален съветник в областта на по-добрето законодателство, едно доказателство за това. Знаете, че той е една спорна фигура е, кои. И е, много от е, е, екологичните организации, синдикатите е, имат отрицателно отношение към него, а вие, вие, вие просто го назначавате за съветник. Питам защо. Вие също така споменахте, че искате да видите конкретни резултати. Вие не искате само да поставяте и да говорите за цели, а по-скоро за начина по който да постигнем тези цели. Но как но, но е, от, друг, от, от, друга, от друга страна е, вие доказвате, че начина за постигане на това е като оттегляте една разпоредба или един регламент, предлагате друг на негово място, но е, ако не, наистина смятате, че най-доброто е един регламент или едно правило да замести 28 е, национални правила. Да, добре, но същевременно не, не, не, не правите точно това. Така че може, може ли да ни обясните? Трето, последователността да, наистина ние всички смятаме, че трябва да има кохерентност, също последователност. Но обаче ние предложихме един а, пакет а, е, регламенти за е, отпадъците, а сега в момента този е, пакет се оттегля. Същевременно няма никакво предложение, което да е в духа, в отпадъци за, за получаване на енергия. Всъщност, какво правите вие с вашето предложение? Вие насърчавате инсинерацията, и в доколкото виждаме, в, в, в, в, в, в, в момента не, не наблягате на рециклирането. Така че ние бихме искали наистина да ни докажете, че вашето предложение има за, за цел отпадъците да бъдат рециклирани, а не изгаране от тук нататък. Благодаря, господин председател. Позволете ми да говоря италиански. Господин комисар, бих искал да ви задам следния въпрос или всъщност да допълна казаното от колегите относно оттеглянето на предложението за отпадъците. Ако правилно ви разбрах и мисля, че всички ние сме единодушни на това, с това комисията не смята да оттегли директивата за отпадъците. Смятате, че това не е важен въпрос. Казвате, че не е важен въпрос. Ако това не е важен въпрос, кой въпрос е важен? Аз идвам от регион, където през последните 10 години на, на сметищата, на ам, ам, по земеделските е, е, земи бяха изсипани тонове и тонове е, токсични отпадъци е, и е, в, по време на криза някои фермери трябваше да повърнат своите е, полета по-скоро в сметища за опасни е, отпадъци, е, където се изгаря кал, е, каучук. Е, и а, други изделия, кои, чието, а, които имат а, отрицателно влияние върху здравето на хората. Отбелязваме е, увеличаване броя на, заболева, на заболяванията, диабет, рак и други. Сега, ще дам думата на заместник председателя Тимерман, в който ще отговори на първият. Why did we meet? Защо се срещаме едва сега? Първо, господин Лисе, аз бях един... Вие бях един от първите хора, с които се срещнах. Срещата ни продължи повече от час, дори час и половина. Ние обсъдихме всички тези въпроси. Проведох подобни срещи и с редица от вашите колеги, не само с вас. А, малко по-сериозно, много държах да се срещна с вашата комисия. Мисля, че няма друг член на Европейската комисия, който да се е срещна с толкова много членове на Европейския парламент и с толкова много парламентарни комисии. Постарах се доколкото можех. Е, Радвам се, че имаме тази възможност да се срещнем. Надявам се и вие да го оценявате. Нямаше политически причини зад е, графика на срещата ни и предвид е, всички вълнения, подвикани от нашите планове, аз имах интерес повече от всички вас да се срещна с, с вашата комисия, възможно най-скоро. Пак повтарям, разисквахме всички въпроси, които днес споменахте с вас в продължението с дълго време. Имаше ли са въпроси свързани с пакета за отпадъци, така ще започна с него. Първо, смятам, че ако обединим усилията си, ще може първо да представим един цялостен пакет за кръговата економика, а по отношение на отпадъците ще можем да ви представим едно разгледано ново предложение, И ще се убеди, всъщност закупа на време е било изготвянето на самият първи пакет. Господин Екхаут е прав, може би трябва отново да разгледаме целият пакет, защото опасността да се продължи насърчаването към инсинерация в новия пакет беше прекалено голяма опасност. Такова е мнението на специалистите в комисията. Те ни предупредиха, внимавайте, ако продължите в тази насока, има опасност да се стигне точно до това, което и аз самия и господин Екхал искаме да избегнем, а именно някои държави членки да бъдат а, принудени да, и по-скоро насърчени да практикуват асимилация вместо по-устойчиви методи за отработване на отпадъците. Така че първо трябва да погледнем качеството на този законодателен пакет. На второ място, един въпрос, който беше обсъден с редица заинтересовани страни. Споменахте срещата в Давос и там аз заявих, че ако искаме да имаме цялостно предложение за кръговата економика трябва да обхване всичките аспекти, а не само отпадъците. И в комисията в момента внимателно мисляме този въпрос. Колегата Мойдаш също се обърна с молба към представители на индустрията да споделят своето експертно мнение за по който можем да изготвим този цялостен пакет за кръговата економика и да вземем предвид палеците в цялостния пакет, т.е. от самият производствен процес да се използват материали, които да могат да бъдат по-лесно рециклирани. Така че и аз и заместник така Катайнен полагаме усилия и работим в сътрудничество, за да изготвим един план и се надяваме да успеем да го завършим до края на годината. И не искам да има никакви недоразумения тук. Незабавно трябва да се предприемат мерки по отношение на опадъците и Европейската комисия непълно си дава сметка за това. Това е един от основните ни приоритети, но трябва също така да се отключи този проблем по устойчив начин. Тоест да не се стига до намиране на альтернативни решения, които да са също толкова проблематични от екологична гледна точка, колкото и а, сметищата. По предложението за екодизайна в момента преразглеждаме цялостния пакет не с цел промяна на целите, целите си остават същите. Целта ни е да видим И това е една тема, която обсъдихме с господин Лизе. Искаме по всеки въпрос мерките, които предлагаме да са възможно най-ефикасните за постигане на поставените цели. И тук също искам да няма никакви недоразумения. Пакетът за екодизайна също ще е, доведе до енергоспестяване като е основните ни цели в тази област. Напълно съм съгласен с е, господин Холте. Трябва да имаме по-дългосрочна перспектива. Това стана ясно и по пакета за какво да економики по пакета с отпадъците. Също така среща в Давос с, при разговорите с, с директори на големи мултинационални компании. Остана впечатлението, че като цяло помишлеността много се вълнува от огромните възможности на кръговата економика и бих казал дори от нейната неизбежност. И също впечатление понякога ми оставят у мен и а, политиците, с които се срещам. Ние вярваме в а, възможностите на кръговата економика и вярваме в а, възможностите да дадем възможност и на заинтересованите страни да допринесат за изготвянето на този проект. Виждаме, че това се че това е една идея, която започва да интересува се повече играчи на световно равнище, включително и в Китай, а за нас е много важно да останем лидери на световно равнище и съм убеден, че ако много внимателно изготвим плана за инвестиции на Юнкер, ще включим важни инвестиции в кръговата економика. Надявам се да го направим през няколко месеца и да започнем да получаваме първите резултати. Изправени сме пред а, сериозно предизвикателство. От една страна, поставянето на прекалено амбициозни цели на национално равнище, от друга страна липса на достатъчно усилия за изпълнението им. Така че настоящата Европейска комисия би трябвало да съсредоточи усилията си върху прилагането на европейското законодателство от държавите членки. Струва мисля, че през годините на тежката криза всички много бяхме се съсредоточили върху нейното преодоляване и по-малко се съсредоточавахме върху изпълнението на мерките. Ако обаче не, бъде, не сме достатъчно внимателни, държавите членки или поне някои държавни органи могат да останат впечатлен, че Европейската комисия не е, внимава достатъчно но, за това как се изпълняват мерките, което свързана може да доведе до изкривяване на единният пазар и то в ущърп на околната среда. А това от своя страна, разбира се, води и до загуби на економически възможности, перспектива, която мен лично ме притеснява много. И при всичките ми срещи с представители на всичките им посещения в държавите членки, аз се срещам с представители на малките и средни предприятия от всички економически отрасли и всички те силно се тревожат от а, начинът по който ние определяме регулаторните изисквания, начин по който те се прилагат и а, пропаста между малките и средни предприятия на местно равнище и нас тук в европейските а, институции е огромна, много по-голяма, отколкото е разминаването между и дистанцията между големите международни корпорации и европейските институции. Затова ние трябва да работим за преодоляване на тази пропаст между нас и малките средни предприятия малките средни предприятия нямат подход, който да противоречи на нашите цели за устойчивост, напротив, но те се притесняват от ам, големият брой законодателни изисквания, някои от които идват от Брюксел и те поне често така си представят, но всъщност голяма част от законодателни изисквания идват от държавите членки, ако погледнете ще са малко по-внимателно. Така че трябва да работим за сближаване с заинтересованите страни в малките държави членки. Малките и средни предприятия имат нужда от това сближаване, защото в момента те гледат на европейска интеграция най-вече като обременяваща и като пречка пред тяхното развитие. Правните съображения По отношение на е, енергийния съюз и тълкуването на законодателството, някога наистина ми се струва, че май сме позабравили как започнахме да изграждаме различните форми на законодателство в Европейския съюз. Ако не се лъжа в началото, целите на директивите беше да се определят ясно целите, които трябва да се постигнат, но да се остави свобода на осмотрение на държавите членки за намиране на мерките, които ще гарантират най-ефективно постигане на тези цели. Но в течение на времето, честно казано, и директивите стават все по-подробни и все по-конкретно за изясняват как трябва да се приложат конкретни мерки от държавите членки. И може би тук трябва да засили между институционалният диалог за това как по-доброто законотворчество може да ни помогне да се доближим до първоначалните цели на различните законодателни актове съгласно договорите, защото ми се струва, че малко сме загубили тази правна яснота. В някои случаи трябва да се замислим дали не е по-добре да заложим много ясни цели на държавите членки, отколкото прекалено ясно да разпореждаме как тези цели трябва да бъдат постигнати. Това е също тема, която може би трябва да засегне, когато говорим за по-добро законотворчество. Но съм убеден, че ако искаме Европейския е, енергийния съюз да се превърне в успех, то не трябва да има за цел само диверсификация на енергийните източници и намаляване на зависимостта от даден доставчик. Трябва също така да засегнем всички въпрос за енергийният преход, защото няма альтернатива на прехода от изкопаеми горива към нови източници. По отношение на устойчивостта и устойчивото развитие, смятам, че трябва да имаме цялостен подход е, и не мисля, че ако изготвим специфичен документ, посветен на устойчивото развитие, това по някакъв начин ще помогне. Не, всъщност се трябва да бъде заложено във всеки един от нашите законодателни документи. Но ще взема преди вашето предложение че може би трябва да имаме един цялостен подход, който да преодолее различните законодателни блокове, с които разполагаме в момента. По въпроса на биологичното разнообразие трябва да се върна отново на въпроса малко по-късно, защото нямам как да ви дам конкретен отговор в момента. Мога да ви дам а, много общ такъв, но не мисля, че това ще бъде полза. Ще се върна с а, писмен отговор. А по въпроса за консултациите с Европейския парламент, ами струва ми се, че аз извърших такива консултации. Европейският парламент много ясно заяви своята мнение и своята позиция относно работната програма на Европейската комисия. А, господин Лиза много откровенно заяви, че той самият може да има една позиция, а неговата политическа група друга. И също въжи и за моята позиция и позиция на Европейския парламент. Аз ви представих в нашата работна програма, чух мнението на Европейския парламент, но не чух решение с мнозинство в Европейския парламент. Така че не може да ме обвинявате, че не съм чул мнението на Европейския парламент, тъй като проведохме редица разисквания и в пленарна зала, и в, в Наседания на заседания на парламентарните комисии и с политическите групи. Mm. On TTIP, I think we are... Така, по <clears throat> споразумението с Съединените щати, мисля, че никога до сега не, не сме водили по-прозрачни преговори. И включ, включително и по отношение на документите, така че не разбирам защо казвате, че е, обществеността се информира чрез изтичания в медиите? Господин Штойбер е, бе назначен по е, покана на председателя на комисията. Всеки има право да, да назначи своите съветници и господин Штойбер, както господин Панье, са съветници на председателя. Аз също имам свои съветници, господин Штойбер ще е, сподели своят е, дългогодишен опит с нас. Но е, и, но при всички случаи мога да ви кажа следното, че ако ще работиме по, едно, по един по-рационален начин за създаване на законодателство, ще се допитвам до всички, ще, ще е, изуча най-добрите практики в държавите членки. Трябва да вземеме а, предвид, че законодателството и законотворчеството в Европейския съюз е доста по-различно от законотворчеството в отделните държави членки и смятам, че знаете, че ще има в, не, в някои законодателни актове ще бъдат е, включени така наречените е, sunset клаузи, е, защото по този начин ще и си отваряме отворена врата за преразглеждане на съответни разпореди. Така че мисля, че като цяло отговорих на въпросите, които ми зададахте. Благодаря ви за тези подробни отговори. А сега обаче се сблъсквам с, с следния проблем. 26 са желаещите да се изкажат, а заместник председателят Тимерманс ще е, трябва да ни напусне в 20 е, часа и 20, така че ви моля да зададете въпросите си за една минута и ще помолим комисара да остане още малко. Господин Вобелет, благодаря господин а, е, председател. Мисля, че би било по-лесно да ви задам въпроса на а, холандски. Отговорихте на въпроса свързан с кръглата економика, но аз бих искал да ви задам следния въпрос. Вие и по време на изслушването си и след това казахте, че не става дума само за рециклиране, а за а, по-добро и по-ефективно използване на някои изделия, продукти. Нека не забравяме, че някои от е, суровини или някои е, е, изделия, продукти или техните отпадъци се изнасят в чужбина, вместо да им, да, да им дадем нов живот тук в Европа. колкото до въпросите свързани с здравето на младите хора. И програмите за хранене в училищата са нещо много важно, от огромно значение. Вярно, че е, е, това попада по-скоро в е, областта на субсидиарността, но смятам, че това е един проблем, който трябва да обсъдиме заедно. Следващият е, оратор. Е, благодаря Господин заместник председател, вие казахте в разговора с Артем, че за вас премахването на излишната бюрокрация не създава идеологически <laughs> проблеми. А, но ние от а, от, наш, от наша страна сме загрижени от начина по който стават нещата. Сега в крайна сметка тази година ще бъде от огромно значение за промените в климата, с конференцията в а, Париж, а, както и а, следващото среща през септември. Кажете, по, по, по, по, по, по какъв начин ще разсеете нашите, нашата загриженост? Как можете да ни уверите, че а, дори да има промени в законодателството, ще се запазват основните, е, основния начин за опазване на местообитанията и ще се спазва регламента, свързан с птиците? Е, господин комисар. Радвам се, че можем да обмениме мнения и че говорихте и наказахте много неща, свързани с кръговата економика. Аз съм за докладчик в Сянка. А, член съм на ЕКАРЕ Моят избирателен район е в Фландрия. И бих искал да ви задам следния въпрос. Важно за единния пазар е да имаме едни единни цели, и един, единен подход за преработване на отпадъците. Целите са ясни, но като че ли методите не са достатъчно така прецизирани. Кажете ни, имат ли държавите членки достатъчен марш, достатъчна гъвкавост да предприемат едни е, целесообразни мерки в национален е, мащаб? И какво предвижда комисията за валоризиране, за даване на допълнителна стойност на дадени ресурси, изделия и е, материали защото е, знаете, че нашите ресурси са доста ограничени и е, за бъдеще може би ще има момент, в който няма да разполагаме с достатъчно е, ресурси. Миналата година е, парламента излезе с резолюция комисията е да вземе мерки срещу престъпленията, срещу природата и дивата, дивата природа, фауна и флора. Защото, защото това е една област, в която се генерират много печалби в Съединените щати има много строги закони кои, за борба с тези престъпления. Председателя Юнкер каза, че комисията ще вземе крути мерки срещу за решаване на а, големите проблеми и много и ще, ще, ще решават с а, ежедневни мерки малките проблеми. Така че Смятате ли, ще, ще подкрепите ли а, казаното от комисар Вели, по какъв начин е, ще действа комисията сега, в момента, бързо и с крути мерки с, за борба с тези проблеми? Господи, благодаря, господин а, председател. Аз съм а, пълноправен член на комисията Инта, а тук замествам, но а, и бих искала да ви задам един въпрос, който вече ви беше зададен. А, ще има ли някакви. Знаете, че в, Гер... в Германия бяха взети решения, свързани с забрана на включване на ня, някакъв видове, на някои видове енергии в енергийния мис. Но смятам, че е, Холандия няма да, да вземе подобни решения а, и а, а ще подкрепите ли Холандия и Германия а, в да, да защитат пред Европейския съд. Господин е, председател, казвате, че много важно е приложението на законодателството. Какви мерки ще се ще се вземат за контрол приложението на, за, да се контролира приложението на а, е, регламентите за околната среда. Господин Поточник, който отговаряше за този ресор, е, бе направил някои предложения, включени с начина за провеждане на контрол и инспекции. Е, можем ли да очакваме от новата комисия а, някакви нови мерки, свързани с, начин, с начините по които ще се а, извършват а, инспекции и а, ще се вземат ли мерки срещу тези, които а, ще извършват а, няма да спазват регламент. Следващия. През а, последните години имаше не спазване на някои цели в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план също време, но Също така се сблъскваме с много проблеми, свързани с защ... защита, опазване на биологичното разнообразие, климата и така нататък. Аз всъщност ви цитирам някои от целите и някои от, всъщност по-скоро заключенията, които са залегнали в доклада на Агенцията за околна среда. Там се споменава и броя на смъртните случаи сред, след гражданите следствие е, на е, не спазване на а, някои а, е, регламенти и мерки. Също, също, време, но обаче се, смя, се смята, че е, зададах много въпроси и, и, и ви ги зададахте с много, е, много бързо. Благодаря много, господин заместник председател на Европейската комисия. Много се радвам, че сте сред нас. Няма да повеждам спор. Доста сме спорили. Трябва да ви похваля начина по който описахте вашата политика, е, че смятате да не променяте целите, а ясно да кажете отделните, да, какви са отделните цели и това, което казахте за силозите, също много ми е импонирано. Какво става от тук насетне? Е, ще има промяна в законодателството за отпадъците. Добре, но как ще стане това? Ще поставите по-обвързващи цели е, колегите от е, групата на консерваторите много ясно казаха. Е, много правителства толкова различно законите и тогава правите, комисията ще има много сериозни проблеми за може би ще имам случай да ме поканите, не си правя устата, не е необходимо да е Страсбург, може и в Брюксел, да се видим и да си поговорим за тия неща. Председателят, благодаря сега господин заместник председателя на нашата комисия Паньо. Господин заместник председател, скъпи, скъпи колега, е, с удоволствие слушах част от вашето изказване и бих искал да ви задам един въпрос. Ще, ще го задам много бързо. От известно време се, се, се опитваме да има много по-голяма прозрачност при, в дейността на лобитата. Лобистите, които искат да се срещат с европейските комисари или с висши е, чиновници, трябва да бъдат е, записани в регистър. Подобно правило съществува вече от години. Е, смятате ли, да ни представите начина по който те, това се извършва? Можете ли да ни, да ни кажете въобще как се извършва всичко това, за да има наистина по-голяма прозрачност и госпожа Пиерик. Благодаря, господин председател. Радвам се, че господин Тимерман се е днес пред нас. Имаме възможност да поговорим с него. Темата ми е директивата Хабитат. В момента се прави проверка, инвентаризация на изпълнението и като гледам как някои държави членки, като Нидерландия, а, осъществяват различни дейности, които са в разрез с директивата Хабитат, се питам, вие наистина разбирате добре тези въпроси. Какво смятате да направим? Е, аз съм за опазване на природата, но има наистина някои болезнени въпроси ще ни се е, да направим някои неща по различен начин, но Европейския съюз не го допуска. Как ще гарантираме качествено е, прилагане на разпоредбите. Госпожа Бона Феде. Благодаря, господин председател на комисията, господин заместник председател на Европейската комисия. Благодаря ви за е, посещението. Някои от нещата, които казахте, е, бяха наистина източник на голяма радост за мен и мисля, че не съм единствената защото всички сме силно заинтересовани от економически растеж, но едновременно с това вие казахте, че старите модели на постигане на растеж вече не работят. Е, основен акцент е устойчивостта на растежа и развитието. Така че наистина устойчивостта трябва да бъде разгледана не като нещо наложено, като една принуда, а като шанс е, ние искаме да работим за економиката на затворения цикъл. Искаме повече работни места, повече БВП и така нататък. Но на въпроса ми, как смятате да гарантирате спазване на сроковете? Така че новото предложение да стане факт до края на годината. Е, вярно ли е, че това ново предизвикателство за отпада, отпадъците е, ще бъде наистина амбициозно. Ние трябва от самото начало да му обърнем внимание. Не бива да даваме заден ход спрямо определените от нас цели. Е, виждам, че ме разбирате и народния ми език. Е, е, за това ще кажа и следното. Господин Юнкер на, ви, залага на инвестиране в новата економика. Следващ въпрос Искам да се спра на оценката на въздействието, особено директивата за малки и средни предприятия. Благородна цел, което е чудесно, но е, как, какво ще направим, например, по отношение на платформите в открито море? Е, нищо не казваме в директивата по този въпрос и за това аз настоявам това да бъде включено в оценката на въздействието. Така че как, изключително важно е на този въпрос да се обърне внимание в директивата. Би било разумно, но въпросът е да, да не се стигне до неприятни изненади с законодателния текст. Благодаря, казвам председателя. Господин Фария има думата. Благодаря, господин председателю. Господин заместник председател на Европейската комисия. За първи път се срещаме с вас, надяваме не за последен. През миналия мандат в парламента мина на първо четене предложение на директивата за прозрачност при лекарства средствата. Аз самия съм работил като докладчик. Всички ние и колеги от други политически групи подкрепят работата по тази директива но някои държави членки е, отбелязаха, че има проблеми, комисията оттегли предложенията с аргументи свързани с срокове за вземане на решения за включване на нови е, иновативни продукти, даващи възможност за генерични препарати, даващи възможности на държавите членки да осъществят економии и да осигурят достъп до тези лекарства на своите граждани. Искам да кажа две неща. Тези аргументи наистина заслужават внимание. Дали комисията предвижда ново предложение и ако да, кога? председателя вече ми дава знак да приключвам, но все пак какво ще направи комисията за достъпа на, до нови медикаменти? Благодаря, казва председателя господин Алонсо, ако чух правилно. Микрофон за оратора, моля. Perdón, gracias. Ahora. Eh, eh, señor Timmermans, quiero entender y valorar su prudencia para trabajar con coherencia, eficacia, una visión holística. Господин Тимерманс, оценявам високо факта, че говорите за холистичен подход, че залагате на прозрачността сега няма да спорим дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна, но оставам впечатление, че сякаш смятате е, да ни прехвърлите топката. Очакваме е, да се стигне до цял законодателен пакет за кръговата економика. Но от друга страна това отправя едно неясно послание към гражданите. Има държави членки, които залагат на изгаряне на отпадъци, плащайки съответната цена колега спомена вторичното законодателство, държавите членки. Вие споменахте, че сте в контакти с бизнеса. Интересуваме доколко ще се съобразите с мнението на гражданите и местната власт. Сега господин Шлек. Господин заместник председател на комисията, комисията, в кои, от която вие сте част, залага на растеж и а, работни места. Сега чуваме, че се говори за устойчиво развитие. А, как отчитате факта, че се направи много в областта на е, е, екологията, но се запазват изкопаемите горива. Е, предварително благодаря на, за вашия отговор. Председателят благодаря госпожа Суицер. Благодаря, е, Джовани, господин Тимерманс. Добре дошли след нас. С е, интерес и слушах казаното от вас. Не разбирам обаче отказаното от вас до тук следното. Е, в някои държави членки законодателството се прилага стриктно за разлика от други страни е, имахме един държавен ръководител в моята държава, който казваше, че не бива да прекаляваме с законите. И все пак ние искаме да постигнем съгласуване. Как ще постигнем сближаване, като едновременно стана е, призовавате държавите членки да се позовават на собственото си законодателство? Приветствам факта,

Е, относно казаното от вас за устойчивото развитие, но да не забравяме и социалния елемент. Господин заместник, председател на Европейската комисия, искрено се налагам, че наистина държите на устойчивостта. Е, тя не присъстваше априори в програмата на комисията, а едва под наш натиск се реши тя да присъства Неодавна се прие с големи усилия седмата програма за околна среда с 12 приоритета до 2020 година. Тя, всичко това бе съгласувано между съвета, комисията и парламента. Моят въпрос е, ще се осъществят ли всички тези приоритети? И още нещо. През миналия мандат много се говори за ресурсна е ефективност и се говореше за задължителни цели за а, използване на материалите, за използване, за ползването на терени и така нататък. Какво да очакваме от вас? Thank you, Chairman. Uh, thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, господин Тимерманс. Като цяло подкрепям вашата работна програма, особено по отношение на намаляването на административното време и упростяването. То защо малко съм объркана от вашата неспособност ясно да ни обясните какво е положението с главният научен съветник. Ще ви цитирам по време на съданието на нашата политическа група. Тогава вие заявихте, че ще има такъв повод, че ще има главен научен съветник. Въпросът ми е кога ще се появи този пост наистина и защо има такава забавеност? с неговото задаване. Благодаря ви, темата има госпожа Милер. Господин заместник председател на Европейската комисия обсъждаме намерението на комисията да се забрани използването на техники на клониране какви са връзките и какви са конфликтите в контекста на преговорите по ТИТИП. И второ, стратегическата рамка за енергийния съюз. Как след 2020 година ще се разглежда въпроса за емисиите. В момента се подхожда малко лековато към този въпрос. Как смятате да се постигнат целите заложени в Европа 2020? And now, Mr. Благодаря ви, господин председател. Господин заместник председател, ще се опитам да бъда съвсем лаконичен. Много ви благодаря за встъпителните думи, според които устойчивото развитие би трябвало да е част от всяка една политика. Твърди също така, че трябва да има по-малко законодателство, но по-качествено. Съгласен съм и с това с този принцип, но основната цел е да създаваме право, а правото е свързано и с механизми за защита. А се опасявам, че, принцип, че подходът ви противоречи на принципа за установяване на ново законодателство в контекста на непрестанното влушаване на екологичното състояние като цяло. Следващият ми въпрос е свързан с биологичното разнообразие. Днес положението е такова, че е крайно време загубата на биологично разнообразие да се смята за толкова сериозен проблем, колкото и Изменението в климата. В момента свидетели на шестата вълна на изчезване на видове от, от началото на света и сред тези видове, които ще изчезнат, ще бъде и човека. Следващия въпрос е свързан с океаните, с политиката за с новата морска политика има много повече правомощия и по отношение на научно-развойната дейност и на развитието. И Европейския съюз може да запази своята ръководна позиция по отношение на развиващите се страни в частност, ако инвестира масивно в морската економика, защото има много сериозни ресурси в тази област. Благодаря ви. Last but not least, Mr. Brandon. Благодаря ви и на последно място думата има господин Брендън. Благодаря ви. Девет месеца преди конференцията последна на климата в Париж и при че това е основната заплаха пред развитието на човечеството, ако Европейската комисия иска да спечели от енергийна ефективна сметка на климата, това със сигурност ще бъде една истинска пирова победа. Така че въпросът ми е, смятате ли, да послушате философът Бейкън, според когато ако искаме да постигнем невишени до сега резултати, трябва да приложим невиждани, неприлагани до сега методи. Или а, по това време така се е определяло нетрадиционното мислене. Готови ли сте да помните нетрадиционно мислене по отношение на борбата срещу климата и ако да, как, под каква форма? Благодаря ви. And now, the floor is your... А сега думата има заместник председател Тимерман. Благодаря ви за всички тези въпроси. Не знам ли ще успея да им отговоря в малкото време, което ми оставя. Ще се опитам, разбира се. Господин Палет е напълно прав. Изправени сме пред сериозен проблем с изтичането на материали извън Европейския съюз и проблемът е сериозен, защото не във всички държави членки има еднаква законодателна рамка за предотвратяване на тази тенденция. Разговарях с франски предприемачи в областта на бракуването и във Франция се оказва, че всички операции поне валутен, трябва да се осъществяват без употреба на кеш, т.е. чрез банкови трансфери и или чекове, например. Но това не върши в страни като Белгия, например, защото там е, са възможни и а, транзакции с пари в брой. И в този случай се оказва много по-трудно да се избегнат всички законодателни пропуски. Така че това не не е незаконна практика. Тя съвпада в, тя пада в, в, в разрешеното европейското законодателство, но това просто е пример за това как националното законодателство засилва опасността от изтичане на такъв вид материали. Тук говорихме конкретно за бракувани материали. Пак казвам, срещам се с представители на малки средни предприятия в държавите членки и после се питам какво можем да направим на европейско равнище, за да предотвратим тази практика. Мога да уверя господин Белет, че това е една тема, която ние разглеждаме внимателно. Продължение на програмата за плодове в училище, една от любимите ми теми, Европейската комисия в момента извършва оценка заедно с комисар Хоган, заедно да работим по темата им, за нещастие, положението в момента не е напълно задоволително съгласно доклада на Сметната палата. Този етап има много сериозен проблем с а, субсидиарността, но в момента се прави, отново казвам, оценка в Европейската комисия и ако искаме тази програма да отговаря с, на препоръките на Сметната палата и на принципа за устойчивост, трябва да си зададе много сериозни въпроси. И защо е Европейският съюз би трябвало да, при, да предоставя плодове в училищата. Но пак казвам, в момента работим по оценка на тази програма под егидата на комисаря Хоган. Госпожа Стан се напусна залата, така ще премина към следващия въпрос. По въпроса на, на престъпление срещу дивата природа, ще, ще ви дам отговора си в писмена форма, защото не разполагам с необходимите светния си ви отговоря в момента. За, относно механизмите за извънсъдебна душевна спорове между държавата и предприемачи, благодаря ви, че ми припомнихте какви са задълженията ви, задълженията ми. Знаете какви какви са пистите, които в момента проучва Европейската комисия. Знаете по какво работим. Ще трябва да направим пълна оценка и задълбочен дебат, дали имаме нужда от такъв механизъм и ако да, под каква форма запознах с всички изказани тревоги, някои от тях са напълно основателни, но други твърдят, че една под, един подобен механизъм че ти после ще означава край на демокрацията. Това ще е малко преувеличено, заради факта, че съществуват стотици подобни системи, които функционират по света. Те може би не са идеалното решение, може би някои случаи ще бъдат да използват международни съдилища, но мога да ви уверя, че много внимателно ще разгледаме въпроса. Знам също така, че и вие някои други вече са си направили изходите, така че тук според мен има противоречие. От една страна искате ние много внимателно да разгледаме въпроса, от друга страна вие самите не го разглеждате внимателно, защото вече стигнали до някакъв извод. Ние обаче ще продължим много внимателно да разглеждаме въпроса и ще си направим изводите накрая. Вярно е, че трябва по-внимателно да, се, да съблюдаваме за изпълнението на съществуващото законодателство и за необходимостта да се използва процедурата за а, нарушение в необходимите случаи. Но не само по отношение на околната среда. Това въжи за много голям брой законодателни актове. По относно достъпа до правосъдие, в момента се работи по въпроса. Цялата ни дейност трябва да, да е последователна с основните ръководни насоки на, работ... на съгласно работната програма на Европейската комисия и целта за по-добро законотворчество. Не мога да ви дам конкретен график. А по въпроса за биологичното разнообразие, както вече казах по време на първият на въпрос, ще отговоря писменно. И ще изпегнем недоразуменията. Пакетът за, за качество на въздуха не е оттеглен, той все още се разглежда. Обмисляме възможни изменения по пакета, след като приключи разглеждането на първо четене в парламента. Това заявих на срещите с другите парламентарни комисии и с докладчика, ще в сянки по пакета. Така че нека да няма никакви неразумения. Господин Форент, записал съм си, питате ме какво правите сега. Ще отговоря следното. Искам да съм напълно сигурен, че когато се правят нови предложения, например предложението за кръвната економика, това предложение ще е на висотата на моите обещания, обещания да дадени пред Европейския парламент в рамките на общите разисквания. Така че не искам да ви представя моделни елементи или компоненти от този пакет. Ще ви представя пакет като цяло, когато той стане готов. По въпроса за регистъра за прозрачност, искаме да постигнем съгласие с Европейският парламент за задължителен регистър на контактите. Мисля, че в комисията беше направена ваша стъпка напред. и няма да сложи край на разискванията, но със сигурност ще приветствам Европейския парламент, ако последва нашият пример, защото въси и за самите на Европейския парламент. Трябва да има пълна прозрачност за хората, с които вие се срещате. И хората, които се срещат с вас, също би трябвало да са задължени да се впишат в регистъра. Това също ще подобри прозрачността и ще видим как всички ще може да се възползваме заедно от по-високото равнище на прозрачност, а и заедно ще обсъдим темата с представителите на съвета. По директивата за местообитанията в момента я преразглеждаме. Аз лично съм привърженик на идеята за облегчаване на стандартите Мога да ви дам пример с една държава, която познавам доста добре, Холандия. Голяма част от проблемите се появяват от прилагането на национално равнище. Редица министри на земеделието са отказвали да прилагат тази директива през годините. И пак казвам, ако погледнете как се изпълняват и прилагат директивите в отделните държави членки. Вижте как в някои те създават проблеми, а в други не. Да, мога да ви потвърда, че наистина сме много амбициозни и това ще се отраз... ще бъде напълно отразено в предложението за кръговата економика и отпадъците. Бихме искали наистина нещата да съвпаднат с първата фаза на изпълнение на а, програмата Юнкер. Наистина има и известни ам, амбиция и от страна на промишлеността и на малките и средни предприятия, така че ще направя всичко възможно, защото а, кръговата економика да бъде наистина наша цел, да бъде фокусирано върху него и тя да бъде в сърцевината на цялата ни дейност. Колкото до офшорните платформи, проблема беше вече повдигнат в ИТРЕ, не е изненада. Няма да да ви отговоря, че си ще ги разместиме или ще ги или ще, ще изчезна. Аз вече обещах, че комисията ще се занимае с този въпрос. Разбира се, ако кажем, е, че всъщност друго законодателство вължи за офшорните платформи, ни то тогава е, е, изгарянето на отпадъци ще се извършва на офшорни платформи. И мисля, че в никакъв случай няма да направим добра услуга на никого. Така че, както казах, ще разгледаме този въпрос. Колкото до лекарствата, не съм в състояние да отговоря на вашия въпрос. Ще ви отговоря писменно. Ще Съжалявам, просто не бях подготвен да обсъдиме този въпрос, така че ще ви предоставя писмен а, отговор. Да, кръглата економика, е заетостта и работните места. Аз, а, да, наистина има проблем, има противоречия и в законодателствата, и в позициите. Сега можем да суспендираме, да речем, за ден или два пар... парламента, комисията по селско стопанство има една позиция, вие друга, но крайна сметка работата на комисията е да намери съчетани, да съчетае тези позиции, тези виждания. Аз също смятам, че няма достатъчно последователност в цялата политика, но в крайна сметка ние сме в демокрация и трябва да има отстъпки от тук и от там, за да постигнем наистина консенсус по един а, сложен въпрос. Знам, че в а, а, ваш, вашата комисия има едно виждане, другите комисии има друго виждане, така че трябва да се намери някакъв баланс. Колкото до директивата, знаете, че целите са задължителни за всички, но а, държавите членки имат а, възможност да, да, при, да прилагат а, различни а, подходи и да вземат различни мерки. В крайна сметка това е същността на е, директивата като такава. А, в противен случай е, просто трябва да се приеме регламент, нали, ако искаме да, да имаме друг, е, друг подход, който не трябва да се транспонира в националното законодателство. Господин Лан, Кои са целите, които в момента няма, не са на дневен ред, няма такива. Всички, е, всички цели са в крайна сметка записани в стратегията 2020. Те ще допринесат е, за устойчивото развитие. Ще трябва да ги обсъждаме в, в е, международен план с нашите партньори. Няма да, няма да е лесно защото нека не забравяме, че стратегията след 2020 година ще почива на оценка на състоянието в държавите членки, в целия Европейски съюз, Колкото до колонирането, там верно, че не се занимавам с този въпрос всеки ден, така че ще ви отговоря допълнително. Биологическото разнообразие вече споменахме, стратегията 2020 също. И е, в заключение нека ви кажа, че наистина бих искал да продължиме нашия диалог, диалога с Комисията по околна среда. Разбирам, че силозите трябва да бъдат запълнени не само в Европейската комисия, а също и в Европейския парламент. Сега има една страна, държава членка, която много се интересува от е, научния съветник. Е, питаха ме дали ще изпълниме своето обещание. Да, разбира се, Европейската комисия ще изпълни своето обещание и заедно с е, комисара Младъж ще избереме наистина най-подходящия е, научен е, съветник по научните въпроси и ще информираме парламента в след като бъде взето решение, но това ще стане незабавно. Това е. Това исках да кажа в заключение. Благодаря господин заместник председател Тимерман. Благодаря ви от името на членовете на нашата комисия. Благодаря ви за това, че ни отпуснахте още малко време и че отговорихте на въпросите. Опитахте се да отговорите е, яс, яс, ясно, точно и подробно, но в крайна сметка ви отговорихте практически на всеки отделен въпрос. Благодаря ви, ще продължим нашата работа след няколко минути. Но не забравяйте, че ние продължаваме нашата работа, имаме още точки в дневния. Dear colleagues, we are going to... Уважаеми колеги, нека пристъпим към втората част от нашето заседание съобщение на председателя. Трябва да съобща, че ще имаме интерпарламентарно заседание на комитета от КОП от 20 до 25 е, този месец в Париж ще започнем на 30 март понеделник, като ще продължим с коктейл. Настоятелно приканваме всички да ам, присъстват. Е, освен това, искам да припомня, че на 24-ти ще има заседание на координаторите, разпространена информация по интернет. По точка 5 между, прави, между институционалните преговори, четвърта среща в рамките на триалога, проведе се на, да, през края на февруари, бяха разгледани открити политически въпроси. Наистина обсъдихме въпроси, обсъдихме въпроси за клонирането, наноматериалите ни, както и някои делегираните актове и така нататък както и въпроса за храната от различни е, култури и материали, като специално бе обърнато внимание на включването на определени референции и препратки към въпроси, свързани с опазване на околната среда. Въпреки, че бе постигнато предварително съгласие по някои въпроси, като например клонирането и делегираните актове, налага се да продължим да работим, необходими с следващи стъпки, за да подготвим добре следващата тристранна среща в края на марта. А сега в топоточка 6 трябва да осъдим въпроса за екологичната инициатива за заетост за влизането в работа и без бавене давам работа, думата на госпожа Еви, която е докладчик. Благодаря, господин председателю. Това е първо стъпително изказване, за да кажа, че екологичните работни места и тяхното създаване не, е, не са само цел. Това е така да се каже съпътстващо събитие, ако в резултат на това, че политиката проявява загриженост за допълнителни аспекти, в като екология, и социални въпроси. Обръщаме внимание на опасни за екологичната среда, за околната среда, дейности, които следва да бъдат наказани. В Евробарометър четем, че фирмите, включително малки и средни, инвестират там, където екологията върви ръка за ръка с по-добрите печалби. Всички искаме да пестим енергия. Всички ние сме за кръговата економика. Така че материалите а, отпадащи от едно производство да се използват като суровини за други производства, но се нуждаем от финансови и административни средства, за да постигнем, да речем, економия и ефективност на използване на енергията, съответни сертификати така че ЕСКО представлява особено ценен инструмент за тази инициатива. Така че държавите членки могат да бъдат призовани да създадат съответни фондове за предоставяне на заеми за подобна дейност. Всичко това ще създаде улеснения при постигане на резултати по отношение на емисиите, които не са обхванати от системата за търговия. Всичко това може да ни позволи да постигнем зелени екологични услуги, както и да се създадат възможности за квалификация в тези области. Кръговата економика може и трябва да се опре на стабилна търговска и финансова система. Целта е да се използва по-широко рециклиран материал с цел да се постигне економия на суровини. Тоест, нуждаем се от по-качествено рециклиране за по-добър економически резултат. Имаме вече добри практики в Европа и те трябва да се използват. Важно е че колкото е, по-добри резултати искаме да постигнем, толкова по-голямо значение трябва да отдадем на развойната дейност в тази област. Така че трябва да помислим за подобрение на пазара, в който гражданите плащат за екологичните престъпления темата еко етикети, етикетиране, еколейбъл и така нататък са добре познати. Така че нека да се възползваме от тази възможност. Да не подценяваме и данъчните мерки по отношение на екологичното отражение върху акцизите не бива да, за, да подценяваме и тази възможност. Така че трябва да помислим за повече екологични продукти. Държавите членки трябва да направят необходимото за популяризиране на знака за екологично производство Нека да използваме тези системи, за да разпространим изделия на зелената економика. Необходими са и съответни проучвания и изследвания Възможно е да се вложат близо 1 милиард средства за съответна квалификация и, как да кажа, екологично обучение, което може да има своето отражение върху пазара на труда. И ако залагаме са на само, само на големи проекти, това няма да се отрази непременно добре на за, заетостта. И накрая трябва сериозно да помислим за разпространението на най-добри практики за идеи от иновативни предприятия т.е. да не мислим само за мерките на комисията. А днес от господин Тимерманс чухме, че съществуващото законодателство не се използва достатъчно от държавите членки. Комисията преценява, че, например, новите, новото законодателство в областта на отпадъците може да създаде 400 хиляди работни места. А оттеглянето на подобни законодателни актове води до точно обратен ефект. Така че това е което имам да кажа. Ще благодаря за мнение на колегите. Господин Андулакис. ήθελα να ευχαριστήσω την Благодаря ви. Не, не бих искал да благодаря на докладчика за нейното проекто становище. То представлява една много добра основа за по-нататъчната ни работа. сега се, ще го допълним с допълнителни елементи. Ние смятаме, че зелената економика може да създаде голям брой работни места и към момента това са неизползвани възможности. Ясно е обаче, че тези вид работни места са много положителни за, економически, за економи, економическия цикъл и за това трябва да продължаваме да ги насърчаваме. Ясно ще така, че ако спазваме всички изисквания по отношение на отпадъците, рециклирането, може да създадем хиляди работни места из цяла Европа. Както се казва в становището, от хвърлянето на тази директива възпрепятства създаването на 140 000 е, допълнителни работни места. Ето защо според мен е важно да искаме, да изискаме ново предложение, възможно най-скоро и да се съсредоточим върху елементите, които за нас са най-важни, които ще допринесат за създаване на повече заетост. Е, съществува и директива за енергийната ефективност на сградния фонд. Е, това тя също може би при, по, при по-добро прилагане ще доведе до създаване на работни места и то в отрасла на строителството, което в момента страда поради кризата. Така че ако действително искаме да се възползваме от възможност създаване на работни места, трябва на първо място да използваме всички законодателни възможности на Европейския съюз, разбира се и новият Европейски фонд за стратегически инвестиции. Едновременно с това трябва да умислим и прехода към една, към един нов вид економика с по-малко отпадъци, без обаче този преход да застрашава вече съществуващите работни места. Ето защо ни призоваваме Европейската комисия да преразгледа схемата с търговия с емисии и а, директивата за отпадъците, както и изискването за намаляване на емисията въглероден диоксид до 2020 година. И накрая мерките трябва да са в ущърп не само на потребителите. В заключение отново благодаря на докладчика. Очакваме позовано че с нея и станието, което в всяки. Благодаря ви. Господин Дънкан има думата. Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Групата на екрана е като цяло приветства този проект доклад, тъй като той има много ценно съдържание, но имам няколко коментара. Първо, не се отбелязва напредъка, който вече е постигнат от редица отрасли, които по постигнали много добри резултати, като например химическата индустрия или автомобилостроението. Трябва да, вече, да признаем вече постигнатото, е, за да насречим подобни резултати въз основа на обмяната на добри практики в другите отрасли. Вторият ми коментар е свързан с е, разискванията относно разгръщането на схемата за търговия с емисиите и изтичането на въглерод. Трябва да признаем, че има такава опасност и ако не сме достатъчно внимателни, ще има опасност от рискове, които да засегнат економиката като цяло и в Европейския съюз, и в Обединеното кралство, така че трябва да сме наясно всеки път, когато споменем тези инициативи. Но също така и редица конкретни притеснения, които трябва да бъдат а, разгледани, като например факта, че данъчното облагане продължава да е правомощията на държавите членки, така че в параграф 6, когато се споменава, че Европейския съюз може да, да настоява за екологично данъчно облагане, ние няма да подкрепим подобно предложение. Държавите членки трябва да разполагат с, с гъвкавост и сами да определя подхода си към нисковъглеродната економика и създаване на е, е, зелени работни места и не бива да ограничаваме техните възможности с поставяне на най-малко общината. Да след това смятаме, че е постигнат напредък, могат да се направят много оценни препоръки, освен това Като цяло в момента трябва да осъществим прехода от наследените индустрии към една нова економика, основаваща се на нуждите и разумната консумация. По този начин ще успеем наистина да постигнем много ценни промени. Благодаря ви, госпожа Бая, да има думата. Микрофон за оратора. Благодаря. Аз също бих искала да благодаря на докладчика за нейния доклад. Той е почитава нощо създаване на зелени работни места и различните мерки, които трябва да се приемат на европейско национално равнище за насърчаване на еколог-съпласната заетост. Докладчика почитава, че ако напълно се прилага европейското законодателство, ще създадат много работни места, свързани с опазване на околната среда. Съм съгласна с нея. Освен това, има и редица инициативи, по които чакаме конкретни предложения от страна на Европейската комисия в, крат, в най-кратки срокове, като например предложението за кръговата економика. Това обаче не е достатъчно. Европейския съюз трябва да, да положи повече усилия, ако иска да постигне своите цели за околната среда до 2020 година. За целта трябва по-бързо да се доближим до зелената економика. Така, например, могат да бъдат създадени нови между 600 000 до 1 милион работни места в областта на транспорта чрез насърчаване с въглеродния и е-, електронен транспорт. Ако успеем да постигнем, да завършим тези цели, включително новите цели за енергийна ефективност на сградите в пакета за кръговата економика, това значително ще подобри създаването на, на зелени работни места в Европейския съюз. Трябва също така да гарантираме, че председателят Юнкер и неговия инвестиционен план, който трябва да привлече нови публични и частни инвестиции в размер 300 милиарда евро в последните 3 години трябва да се насочат към зелената економика, създаване на зелени работни места и трябва да гарантираме, че всички програми, които се финансират в програмата Хризон 2020, ще се случат върху научни изследвания, които са точни в същата посока. Председателят Юнкер трябва да говори не просто създаване на работни места, но създаване на устойчиви, екологосъобразни работни места. На също така могат да се създадат допълнителни милиони и половина работни места в Европейския съюз от 2020 година, ако а, държавите членки на Европейския съюз положат повече усилия с прилагане на законодателството за намаляване на местите въглероден диоксид и данъчното облагане в тази област. Благодаря, госпожа Конечна. Мисля, че благодаря ви. Аз бих искала да благодаря на докладчика за свършената работа. Както казаха прещеговорящите, а те казаха много неща, вече е късно, но все пак бих искала да се спра на следното. Трябва. Необходимо е да не забравяме, че е, нашето предложение е добро, но това, това не означава, че непременно държавите членки ще го а, приложат и ще направят нещо. Държавите, държавите членки трябва да предприем, да предприемат че свои мерки. Те трябва някакси да, да поемат в свои ръце това, защото без държавите членки какво ще направим? Нищо, просто ще произведем един допълнителен документ. За това струва ми се, че би било по-добре да изработиме насоки и да помислиме откъде ще дойде финансирането на тази инициатива. Защото в, в програмата Юнкер се, се съдържат много а, цели свързани с, с, с, с инвестиции, нова, нов подход към енергетиката и така нататък. Но откъде ще вземем парите? Така че ако искаме наистина да, да, да имаме резултати и да се създадат е, устойчиви екологични работни места, трябва да, е, да кажем и да дадем насоки на държавите членки как да го направят и откъде да вземат средствата. Мисля, че трябва да има много по-тясно сътрудничество с държавите членки в тази област. Бих искал също така да привлеча вниманието ви върху следното не, не съм убедена, че трябва да, под, да подкрепиме предложението в този му вид, тъй като то ще създаде много проблеми, свързани с фискалната политика на отделните държави членки, а държавите членки са ревниви а, към данъчната си политика. Затова струва ми се, че ако имаме един много общ подход, някакси няма да, да постигнем всичко, но при всички случаи смятам, че доклад е добър и би било добре да продължи на работата по него. Дами и господа, екологичните работни места са част от цялата целият подход за промяна на а, европейската економика и за създаване на а, един нов цикъл за развитие на економиката. необходимо е да се вземат необходимите мерки за въвеждане и прилагане наистина на така наречената кръгова економика. За това обаче е необходимо комисията да излезе с по-амбициозни предложения и това да стане преди края на тази година. Все по-зависими сме от ам, суровините, а също времено има липса или не, недостатък някои от суровините са недостатъчни. За това е необходимо да имаме ясни цели. Тези цели трябва да бъдат задължителни и трябва да бъдат разглеждани в дългосрочен план. За това са необходими допълнителни инвестиции, също така начини за използване на, а, на наличните средства по ефективност устойчивите екологични работни места ще бъдат е, от ключово значение за промяната на економиката и за привличане на нови инвестиции в бъдеще. Е, следващият оратор. Бих искал да благодаря на колегите и да подчертая, че е необходимо да отправиме правилното послание защо? Защото ако не подчертаеме е, положителната страна на промяната, е, преимуществата на, на тази промяна, то няма да убедиме никого. А, е, необходимо е да се работи по фискалната политика, защото това, а, това ще бъде един от начините за крачка напред към кръглата економика. Благодаря на всички колеги за, за това, което, за приноса им. Ем, краен, краен срок за внасяне на е, измененията е, 28 април на 7 май ще е, гласуваме тук в нашата комисия и е, доклада ще бъде днес в пленарна зала на юнската